бъде одобрен в дневния ред в началото на следващото заседание, ако няма други съображения, ще го изпратим на всички институции и други органи, посочени в текста. Прекратявам заседанието. С това то е приключено. Благодаря ви, приятен следобед и леко пътуване до дома.